Je n'ai pas... Господин председател, не разбрах, господин председател, а, при гласуването какво се реши? Дали се потвърди а, дневния ред, който, за който бе прият от председателския съвет или не бе прият? Искате да няма гласуване, така ли? Не, господин, господин Дол. Жозеф, Жозеф. Гласувахме само срещу едно от предложенията. В четвъртък ще има само една точка, по която няма да има гласуване. Всичко останало ще си бъде както е решено. Няма да гласуваме по темата за човешките права а, и а, правосъдната система в, в Демократична република Конго. Само по тази тема няма да гласуваме. Значи, отпада само едно гласуване. Всичко останало, предвидено в дневния ред за четвъртък, остава непроменено. Всички други гласувания остават както са, беше решено да се проведат. отложихме само едно гласуване. С други думи. Дами и господа, в четвъртък ще работим нормално, както обикновено. Clear? Colleagues, we were discussing only one voting. One voting on Thursday. Отложихме само едно гласуване от тези, които бяха предвидени за четвъртък. Само за гласуването за Конго. Демократична република Конго. Нищо друго не е отпаднало от дневния ред. И сега. Преминаваме към първа точка от дневния ред. Докладът Деверък относно предложението за регламент за разследване и предотвратяване на происшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване. Давам думата на докладчика Кристин Девейрак. Моля ви, дами и господа. Yes. Please, Merci, Благодаря, господин председател. Европейската транспортна политика няма само економически цели. Преди всичко, ние се опитваме да осигурим най-висока възможна сигурност на пътниците. Да, да, госпожо, слушаме ви. Това е цел, до която ние се доближихме през последните години. Искаме да продължим усилията си, за да постигнем оптимално ниво на сигурност във въздухоплаването. Именно в тази светлина обсъждаме сега регламент за разследването и предотвратяването на происшествия инциденти. След трудни разговори през, време, през лятото стигнахме до споразумение с съвета и беше постигнат конкретен напредък по отношение на разследванията е, и е, е, общетаването и уведомяването на, на жертвите. С гласуването на този регламент, споразумението, до което стигнахме, ще влезе в сила. Какви са мерките, които се предвиждат в доклада? Преди всичко регламента. усилва. извинявайте, извинявайте за момент, казва председателят. Колеги, дами и господа, моля, дайте ни възможност да работим нормално. Не можем да се чуваме един друг. Колеги. Да, госпожо. Продължавайте, моля ви се. Какви са мерките, които се предвиждат от доклада? Преди всичко независимостта на разследващите и на анкетиращите, за да се гарантира, гарантира съответните доказателства и да се осигурят необходимите средства за разследването. Второ, текста разяснява а, ролята на Айса при случай на въздушни катастрофи. Тя ще играе ролята на сертификатор. Ако това не интересува никого, мога и да не говоря. Не, госпожо. На, а, напротив. Yes, please. Continue. Продължете. Моля ви, продължавайте. Е, виждате, че нищо не можем да направим. Втори важен пункт на текста е, изяснява ролята на АЕЗА в случай на самолетни катастрофи. Агенцията ще има, играе ролята на сертифициращ орган и самата тя ще разследва а, по този начин ще, ще бъде получен достъп до необходимата информация и това ще бъде от полза за разследването и на сигурността. Затова регламента изисква да има съответствие с, Чикаг, с 13-то приложение на Чикагската конвенция ще се създаде мрежа от органи за разследване, което ще допълни съществуващите органи в страните членки. Тази мрежа няма да има правосубектност, но тя ще позволи по-добро разследване, по-тесно сътрудничество между страните членки, обмена на информация за добри практики и информация за разследващите. Регламента също се отнася до отношенията между правното разследване, съдебното разследване и техническата разследване на сигурността. И е, е, уеднаквяването, въпреки различията в системите на страните членки за да могат разследващите да имат прак достъп до доказателствен материал и е, предварителна връзка с съдебните е, е, власти. Нещо много важно защита на жертвите и техните семейства. Е, в случай на злополука, листът на пътниците ще трябва да бъде на разположение най-късно след 2 часа. По този начин ще се намали агонията от чакането на близките. Предвиждат се редица мерки, които се отнасят до семействата на жертвите от самолетните катастрофи още при резервацията да се посочва най-близък, който трябва да бъде уведомен. Уведомяване на семействата преди оповестяване публично на данните от резултатите от разследването. Осигуряване на, на хора за свръзка, задължение на страните членки и, и за страните, и за възкупвателните компании да имат кризисни планове, включително и психологическа помощ за семействата на жертвите. И освен това, всички а, авиолинии трябва да осигуряват, да имат една минимална осигуровка за обещетаване на семейството. И накрая, това е а, въпросът за протокола, протоколирането на събитията, което играе много важна роля в предотвратяването на а, е, инцидентите, за да може АЕЗа да има достъп до една база данни, които да могат да бъдат анализирани, да се вземат превентивни мерки за избягване на е, въздушни катастрофи в бъдеще. Това е накратко е, съдържанието. Искам да благодаря от сърце на докладчиците в Сянка, с които работихме в тясно сътрудничество. Благодаря. Thank you very much. Много ви благодаря, госпожо както виждате, дадах ви повече време. Не ви спрях на четвъртата минута, защото обстоятелствата, които започнахте изказване, се бяха наистина трудни. Процедурен въпрос, да, имате думата. Господин председателю, благодаря. Аз не исках преди да докладчика да взема думата, за да не я прекъсвам. Вие сте напълно прав. Ам, Безсрамно е начина по който започна този дебат. Тук става въпрос за а, самолетни катастрофи, става въпрос за загуба на човешки живот, става въпрос това как да се а, постигне една по-висока степен на безопасност. Трябва да помислим в бъдеще как може да се предотврати хаоса в началото на всеки един дебат. Благодаря ви. It is a question and ask for all our colleagues. Това е един въпрос, който зададохме на всички колеги в края на краищата, защото е, аз неколкократно помолих е, или да останат колегите да слушат разискванията, или е, да продължат своите разговори вън от залата. Мога само да се съглася изцяло с вас, господин депутат. Сега от името на комисията госпожа Сесилия Малмстрем. Добре дошла в Европейския парламент. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Уважаеми е, депутати, добър ден на всички. Искам да благодаря на госпожа Девейрак, докладчик, както и на докладчиците в Сянка е, за е, тяхната усилена работа и приносът към разработването и усъвършенстването на законодателното предложение по тази толкова важна тема за безопасността на гражданското въздухоплаване. Темата никак не е лесна, както посочи и докладчика. Напротив, много е, деликатни, е, много внимателни трябваше да бъдат е, преговорите, за да се постигне равновесие между независимостта на разследването от една страна и от друга страна дейността на е, правосъдната е, система между е, необходимостта да се предостави информация за разследването и да се е, запази е, анонимността и да се защитят личните данни. В крайна сметка ние имаме едни съвремени е, правила, които ще ни дадат възможност за професионално разследване и предотвратяване на происшествия и инциденти и в крайна сметка за по-висока степен на безопасност за европейските граждани. Ето защо е много важно съветът и парламентът да имат готовността за компромиси, за които искам да благодаря на всички вас. Също така искам да подчертая, че е, комисията споделя вижданията на докладчика. Споразумението добре балансира различните интереси, е, които е, съществуват в тази сфера. В края на краищата печели пътникът в Европа. Печели безопасността на гражданското въздухоплаване, на което ние е, отдаваме първостепенно значение. Това беше и водещата нишка в преговорите. Призовавам всички членове на Европейския парламент е, да подкрепят компромисния текст, който се подкрепи от докладчика. Благодаря, господин председателю. Благодаря, госпожо комисар. Сега от името на ЕНП ще чуем Вернер Кун. Заповядайте. Благодаря, господин председател, госпожо комисар Малстрем, уважаеми колеги. Нашата колега изготви един отличен доклад, представи ни го във вида, в който той е в момента след дълги преговори. Както вече беше казано, тук става въпрос за човешки живот – ето защо трябва да се направят всякакви опити, за да се осигури бези, безопасността във въздухоплаването. В момента имаме а, открито европейско небе, едино европейско небе. През последните 15 години а, трафика във въздухоплаването се е удвоил и стремежът е безопасността да бъде засилена все повече в времето трябва да има възможност инциденти в въздухоплаването да бъдат разследвани, проучвани и така нататък и то независимо от разследващите агенции и от съдебната система. Това ще предаде една много решаваща роля на агенцията, отговаряща за безопасността въздухоплаването, но все пак не трябва да забравяме и националните компетенции компетенции. Например, в Германия има а, федерален орган, който се занимава с а, това и те могат да представят много прецизни резултати в техните разследвания. Не трябва да се разтяга администрация и създават прекалено много агенции. Ораторът е прекъсван от а, председателя. Господин Брайан Симпсън от името на социалисти и демократите. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за работата по този важен въпрос. Ще спомена два въпроса, които считам за важни. Първо, как да се подобри разследването на въздушните катастрофи и второ въпроса за правата на жертвите и техните семейства. Транспортната комисия, според мен, подобри редица от предложенията на комисията. Ролята на ИКАО на ЕАБ беше дефинирана по-добре. Не можем да решим, не може да позволим регулатора да бъде също така и разследващ орган. Колкото до комисията, тя има роля на съветник, на консултант. Беше решено също така да се създаде европейска мрежа на разследващи органи, за да може в цяла Европа да се анализират всички инциденти. Ключово значение е също така има нуждата от добра система за уведомяване, а също така и споделяне на информацията, свързана с инцидентите. Не по-малко важен е въпросът за компенсациите. Парламентът имаше възможност да се върне към въпроса за защитата на правата на жертвите и техните близки, като се реши те да бъдат информирани в рамките на два часа. И накрая, господин председател, Необходима е, е сегашната директива е, за уведомяване да бъде преразгледана, за да може двата документа да се допълват. Това е един чудесен е, доклад. Искам да поздравя докладчика и докладчите в Шанка за техните усилия. Благодаря. Благодаря ви за това, че точно спазихте времето, което ви отделено. Господин Елко Качин. Господин председателю, госпожо комисар, уважаеми колеги, гордея се с този диалог, е, който беше проведен между трите страни съвета, комисията и парламента и резултата от него. Поздравявам докладчика за е, нейната храброст, за нейната решителност и за успеха и мисля, че така ще се допринесе значително за безопасността на пътниците и на широката общественост. Документът може да послучи като модел. Миналата пролет е, беше подготвен първоначалния документ като основа за преговори с комисията и съвета. Благодаря също така на Сдружението а, е, на ръководителите въздушно движение в Европа, които много ни помогнаха в подготовката на предложението и дадоха идеи за възможности за промяна на регулаторната рамка чрез различни подходи. Пълната свобода и независимост на разследването е основополагащ принцип. Не бива да се предрешават изхода от разследването. Ролята на съдебните органи и на разследващите органи трябва съвсем ясно да се открои. Парламентът смята, че е, техническите разследвания трябва да бъдат защитени от всякаква намеса от страна на съдебните органи и съдебните производства. Ние искаме да предотвратим всички происшествия и инциденти, не само а, е, унези, а, е, които водят а, до трагичен край всичко, което противоречи на принципа за най-високи стандарти на безопасност, трябва да бъде разследвано. Директивата за установяване на събития и докладване по тях трябва да бъде актуализирана. Ролята на Европейската агенция за авиационна безопасност е съвършено ясна. Тя е съвещателна и може да подпомогне разследванията. Докладчик е отразил всички важни елементи, които ние предложихме и за това и благодаря. Сега давам думата на оратора от името на Зелените. А, колеги... Благодаря. Уважаеми колеги, значението на доклада е изключително голямо, тъй като на европейско ниво се обединяват различни видове информации, които а, бяха налични само на национално ниво. По този начин ще може да се даде една мрежа. необходимо е да се засили безопасността във въздухоплаването и в а, тази насока също да се дава информация за а, източници на технически а, грешки. А, е, било то по собствените е, въздушни линии или по е, други въздушни линии. Ние имаме нужда от мерки, които предварително да предотвратят а, всякакъв вид опасности, да няма припокриване на различните видове мерки и действия. Благодаря на докладчика. Ние работихме в много добро сътрудничество с нея. С този доклад се прави една много важна стъпка напред. Е, Петър Дален, консерватист and... От името на консерваторите и реформистите. Е, е, процедурен въпрос, господин председател докладчика в Санка, госпожа Фостер ни уведоми, че не може да присъства. Тя ще пристигне по-късно тази вечер, затова бих искал да използвам и нейното време. Искам да благодаря на а, госпожа докладчика за чудесна, а, чудесната я работа. А, искам да подчертая качеството на предлаганият регламент. Той ще подобри, повиши безопасността в европейското въздушно пространство, но Дами и господа, ако искаме наистина да се да извлечем полуки от происшествията, трябва да има, да няма никакво въздействие, никакво влияние. Нито съдебните органи, нито е, организации трябва да влияят на разследването. Не трябва никой да се меси в разследването. Независимостта на разследването е особено важна. Не може, не може, разбира се, Касапина да оценява качеството на собственото си месо. Тоест, не може един същи орган да регулира и да разследва. Не, ако има независим а, орган, той ще трябва да води разследването в основа на обективни критерии. А ако има незаконни действия, ще трябва да а, има и съдебно производство. Необходима е комисия за разследване, която да извлича полките и да уведомява надлежно властите. Пакетът от предлагани мерки е много важна крачка напред. Предвиждат се и нови права за пътниците и техните близки, така че утре аз ще гласувам за. Благодаря. господин Жак Ейна. Благодаря, господин а, а, председател. А, а, всичко трябва да се направи, за да постигнем целта си. Идеята за този начин на разследване е добра, за да може да не се взима предвид економически съображения при разследването на инвенция. Фалшификацията на резервните части, приватизирането на контрола на въздушното движение и така нататък. Това са е, колега. Много бързо четете, колега, и е, нашите преводачи не могат да ви догонват. Благодаря, господин председател. Съюза трябва да се намеси, трябва да поеме своята отговорност. Не може само да се публикуват черни списъци и да се разследват а, инцидентите. Трябва да се вземат мерки срещу въздухоплавателните компании, които не осигуряват достатъчно високо ниво на безопасност. Защото всеки път, когато се анализират грешките, става дума за ергономия, става дума за економични слабости, за слабости в организацията на превозвачите. Благодаря. А колеги, моля, не забравяйте, че като говорите прекалено бързо, не е възможно това, което казвате, да бъде преведено пълно и ясно на всички езици. Моля, имайте това предвид. Трябва да говорите по-бавно. Може би да махнете някои друго изречение от, ред, от изказванията си. А, сега преминаваме към останалите, записали се за изказване. Господин Луис де Грандес Паскуал. Благодаря, господин председателю, госпожо комисар. Колеги, искам да благодаря и да поздравя госпожа Девейрак за постигнатото споразумение, но имам и някои критични бележки по предложението. Неизбежно е, в хода на преговорите е, се стига до резултат, е, който може да бъде критикуван. Идентифицирането на жертвите по възможност с ДНК е възможност, която трябва да бъде обсъдена по-подробно, както и предаването на тленните останки на семействата. Жалко е, че техническото разследване беше отделено толкова много от съдебното производство и испанската делегация ще трябва да се въздържи по една много проста причина. От 1987 година има проблеми с летището в Гибралтар, Вярно е, че 96-та година беше постигнато споразумение, но то не може да бъде пълноценно осъществявано поради трудностите е, с Великобритания. По тази точка ние се въздържаме, но иначе ние подкрепяме госпожа Девейрак и я поздравяваме за отлично свършената работа. Благодаря. Янош Владислав Земке има думата за две минути. Благодаря, благодаря господин председателю. Първо искам съвсем ясно да заявя, че за щастие в Европа е така, че постигаме едно все по-високо ниво на безопасност във въздухоплаването. Разбира се, стига се до инциденти и събития, но като цяло можем да кажем, че нивото на безопасност е сравнително високо. Но това не е нещо, което е сме го имали а, винаги и така ще се запаси. Разбира се, има а, и продължава да се случват инциденти и происшествия във въздушното пространство. Трябва да се, из, да се извършва а, професионално разследване на тези авиационни събития. И резултатите от тези разследвания могат да служат за прилагането на превентивни мерки. В момента тези разследвания не се извършва по оптимален начин, не се използва пълния капацитет. Сега Парламентът има възможност да подобри значително тази ситуация. Докладът е изключително добър. Той беше изготвен госпожа Девери и нейния екип. Но искам да подчертая нещо много важно. Има ам, десетки изменения, които са предложени към доклада. И това е резултат на един компромис, който беше постигнат. И сега смятам, че това е един компромис на всички институции и компромис, който не се вписва в тези рамки, трябва да бъде премахнат. Госпожа Майснер за една минута. Благодаря, господин председателю, госпожо комисар. Първо искам да засегна една а, точка, а, която господин Кокачи и докладчика Цянка не можа да засегне. Тук не става въпрос само за разследването на авиационни събития, и за защитата на близките на жертвите при такива происшествия. Те трябва да бъдат информирани възможно най-бързо случай на инцидент. Като цяло ви това е един много добър а, доклад. А, колкото и да го хвалим, няма да е достатъчно. От 16 години се работи по този въпрос. Много неща се случиха, но за да бъдат оптимални тези разследвания, имаме нужда от съответната информация. Имаме нужда от едно централно звено за извършване на разследванията и информация, която да се събира и да се използва и в последствията. Благодаря. В последствие благодаря на госпожа Диверак за нейния чудесен доклад. Е, господин Marinescu, за минута и половина. Е, președinte, creșterea constantă a traficului aerian a determinat necesitatea... Благодаря, е, господин председател. Непрекъснатото увеличаване на въздушния трафик показва, че трябва да имаме ни по-ясни рамки за разследването на инцидентите. С право се предлага създаване на мрежа от разследващи органи, за координиране на работата, подготовка на инспектори, обмен на информация, а също така, за да може да се направят, да се опитаме да намалим разликите в подхода на различните страни членки. Значи, необходими, се дават са необходимите правни а, рамки, за да може а, агенцията, Европейската агенция по а, безопасността на въздушното движение да а, а, вземе необходимите мерки. Необходимо е да се осигури достъпа на, съдебните власти до информация. Защитата на жертвите и техните семейства е също много важен въпрос. Всяка страна трябва да има план за действие в извънредни ситуации, да се обменя информация за всички инциденти за да се а, подобри а, безопасността на въздушното движение. Хигинс за една минута. Благодаря, господин председател. Очевидно, директивата от 1994 година изигра своята роля и а, огромния бум а, увеличаването на обема на въздушния транспорт означава, че ни трябват повече мерки, повече проверки, повече сътрудничество. И ясно в предложението се показва каква ще е ролята на компетентните органи. Подкрепям предложението, както вече намекна и Брайан Симпсън и докладчика Европейската агенция за авиационна безопасност в никакъв случай не трябва да изема разследването, защото агенцията върши чудесна работа работа за сертифициране на самолетите, но няма какво да прави по отношение на разследването. Приветствам а, и предложението за курсове за обучение, защото ние искаме да намалим различията в нормите, които прилагат отделните държави членки. И а, основна а, травма за семействата и за пострадалите е отлагането на информацията и когато бъде определен отговорник за връзка, то тогава ще има и към кого да се обърнат близките, особено когато има смъртен случай, защото агонията за семействата е непоносима. Мисля, че с това предложение докладчикът и докладчиците в сянка са свършили чудесна работа. Благодаря, колега. Сега Господин Артур Засада има думата за минута и половина. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Днес обсъждаме един документ, който е от изключително голямо значение за над 800 милиона пасажери, които а, пътуват на година. От Миналата година има е, регламент, е, който е, въжеше, когато пътниците бяха и пасажирите бяха много по-малко. Сега обаче се стига до там, че пътникопотока се увеличава, пилотите и екипа трябва да се чувстват сигурно и трябва да се помисли и за тях. Тази сигурност няма да бъде гарантирана, ако разследващата агенция е подложена на натиск от съдебните органи и от медиите също така. Ако се ам, изисква от а, тази разследваща агенция да предоставя и информация. Пасажирите трябва да се чувстват сигурни, когато а, летят. И а, важно е а, тази безопасност да не се а, постига с. А, с цената на жертви. Сега ам, спонтанни из, изказвания. Господин Хадровер получава думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. Вече две години и един месец изминаха от ужасният, е, ужасната катастрофа на летище Баракас в Мадрид, където загинаха много, много голяма част от тях от Канарските острови. Но вече две, повече от две години разследването не е приключило. Семействата се чудят какво става и не получават никакъв отговор. Това прескърбно положение се дължи на две причини. Наред с останалото, важните данни, много важни данни не се оповестяват за да може да се предотвратят в бъдеще подобни инциденти. Надявам се, че гласуването на този доклад утре ще направи техническите разследвания по-гъвкави и няма да ставаме свидетели на а, а, подобни ситуации в бъдеще. Искам да поздравя а, докладчика за това, че е стигнала до споразумение на първо четене, но питам се дали е направено наистина достатъчно, защото от грижата за жертвите трябва да бъде на първо място. Господин Лайтфрид, благодаря, госпожо председател. Най-лошото, което можем да видим е, когато близките на някой пасажер виждат самолета как излита, след това чуват, че се е случил инцидент и хората са в невидение, не знаят какво се е случило. Ето защо приветствам този доклад и а, докладчика, защото с него се създава една възможност да се назове лице за контакт и задължение на ави, а, авиокомпанията в рамките на а, два часа а, да обяви списък на пасажерите и да информира техните близки. Нека да се помогне на близките, които са в невидение и не знаят какво се е случило. Системата за вътрешното и външното разследване – трябва да се намери пресечната а, точка. От една страна се мисли а, а, за защита а, на пасажирите, от другата страна се мисли а, за предоставяне на и, а, информация. Така че трябва да се работи повече в тази насока. Благодаря. Госпожа Билбао има думата. Благодаря, госпожо председател. Съгласна съм, че единствената цел на доклада следва да бъде предотвратяване на бъдещи происшествия и инциденти. И се радвам, че се гарантира независимостта на разследването и се подобрява координацията чрез е, предложената мрежа. Така се защитават е, пострадалите и техните семейства чрез различни мерки. 100% поверителност е необходима за чувствителната информация, говорим за гласовите записи, фотографските материали, които също трябва да бъдат защитени като поверителни материали. В същото време медиите а, избързват със своите преценки за работата на професионалистите, преди да се излезе с официалните констатации. Необходима е а, закрила на семействата на пострадалите в тези толкова трудни за тях мигове. Благодаря, госпожа Бертман. Благодаря. Сигурността въздухоплаването е преди всичко. Трябва да има коригиращи мерки, да се извършва разследване. Това ще доведе до оптимиране на безопасността въздухоплаването. Аз се присъединявам към поздравите отправени към докладчика. Благодаря ви. Благодаря. Господин Фернандес има думата. Благодаря, госпожо председател. Транспортът несъмнено играе важна роля за осигуряване на мобилността на европейските граждани и играе също и все по-важна економическа роля в световната економика. Много важно е разследването на злополуките. Необходимо е гарантиране на сигурността на европейско равнище, необходимо е подобряването на способността за разследване на страните членки. Преди всичко трябва да се помисли за предотвратяването на злополуките, като се вземат всички мерки, които биха могли да допринесат за това цената и безопасността не са пряко свързани. Ние не смятаме, че спестяването на средства в какъвто и да е, по какъвто и да е начин може да се сравнява с загубата на човешки живот. Примерно, премахването на втория пилот, както някои предлагат. Госпожа Тикао. Благодаря, госпожо председател. Поздравявам госпожа Девейрак за това, че беше постигнато споразумение за първото четене по предотвратяването на происшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване. Държавите членки трябва да се погрижат всички превозвачи да разработят планове за подпомагане на пострадалите и техните семейства. Изискването за двучасов срок, в който да бъде предоставен списъка на пътниците е твърде дълъг. Освен това, искам да отбележа, че приветстваме предложението да се задължат операторите в Европейския съюз да а, прилагат нормите на Монреалската конвенция, дори когато взаимодейства с държава, която не е ратифицирала конвенцията, за да се улесни разследването. Необходими са споразумения с третите страни. Благодаря, господин Кукач. Ред би додал ен елемент, ки ми е прей. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да добавя нещо, което нямах възможност да спомена при по-нататъч предишното си изказване информирането на близките. Те не трябва да бъдат дискриминирани. Те техните права трябва да бъдат е, абсолютно равни на останалите. Но подхода на различните страни е различен. Защитата на правата на близките на пострадалите в някои страни са гарантирана тази защита, в други страни не. Смятаме, че предложението още при купуването на билета да се посочва лице, което да бъде уведомено. Ние разчитаме на цяла мрежа от национални разследващи органи, а които са частично свързани един с друг. И сега бих искал да дам думата на комисар Мастром отново. Благодаря, госпожо председател. Смятам, че е много въздействащо посланието, което се отправя към пътниците и техните семейства. Съгласието в пленарната зала е и израз на подкрепа за докладчика и докладчиците в сянка по темата за разследващите органи в областта на безопасността на гражданското въздухоплаване, така че да се осигури висок стандарт на обучението и провеждането на разследванията. Много важно е новите правила да отразят напредъка, постигнат от Европейската агенция за авиационна безопасност, която може да допринесе със своите експертни познания и опит в сферата на своите правомощия. Искам да подчертая, както и мнозина оратори тук, че агенцията ще участва само като технически съветник, ще споделя опит и преценки, но в никакъв случай няма да иземва разследването в свои ръце. Комисията е готова да работи експедитивно, за да предложи новите правила за модернизиране на начина, по който е, се докладват е, събития, свързани с безопасността в гражданското възхоплаване. Ние ще е, свършим необходимото, за да защитим живота и правата на европейските граждани. Благодаря за конструктивните разисквания. Благодаря на комисията. А сега давам думата на докладчика още веднъж. Кристин Девейрак. Благодаря на всички, които се изказаха за доклада. Искам също така да благодаря на Европейската комисия, която изигра много голяма роля, роля за постигане на споразумението. Значи, утре ще има само едно изменение, което се отнася до а, техническа грешка. Просто беше забравен един абзац в текста и се опитаме да го включим отново. Тоест, на практика няма изменение. Господин Гинс може би не ме е чул, но в началото беше толкова шумно. Госпожа Малстром го повтори обаче. Ясно е, беше казано, че не може в никакъв случай сертифициращата агенция да бъде и разследваща. Тя е заинтересован орган. Необходимо е значи, да се вземе необходимото за сертифициране, съвсем отделно е разследването. Е, съжалявам, че е, разбирам, е, че испанската делегация ще се въздържи. Разбирам липсата на информация, уведомяването на близките, всичко, което вие споменахте. И докладчика в сянка ще каже същото, което аз казвам. Парламентът не е отстъпил по никой един от съществените пунктове, които се отнасят до сигурността в този документ. Радвам се, че, както го каза и господин Гюн, е, е прият с консенсус от политическите групи. Надявам се, че това утре ще доведе до един глас за, с който ще одобрим документа, за да може Европейския парламент да стане двигател на постигане на по-висока сигурност в европейското въздухоплаване. Благодаря. Благодаря. Дискусията приключи и гласуването ще утре в 12 часа. Уважаеми колеги, следващата точка от дневния ред –